Bene, possiamo iniziare. Да започнем. Очевидно трябва да започнем с приемане на дневния ред. Ако няма възражение, ще се счита за прият съобщения през февруари бяха приети три спешни резолюции. Единия Едната е за Центъра за правата на човека Мемория в Русия, втора екзекуция в Египет, бяха при екзекуции в Египет и а, деца роби в Хаити, други резолюции, които бяха приети резолюция за ситуацията в а, а, агенцията на ООН а, за палестинските беженци. Също така използвам тази възможност да изразя загрижеността си за ареста на лауреата на Сахар, наградата Сахаров от Судан Салих Осман и други правозащитници. Някои други правозащитници също бяха арестувани в Судан. Имаше и други арести. Имаше протест а, срещу повишаването на цената на хранителните стоки в Судан. Тя започна на 7 януари 2018 година и най-сетне привличам вниманието ви върху две политически междукризни ситуации. Политическата криза в Малдивите се дълбочава. На 2 февруари Върховния съд а, издаде заповед а, за освобождаването и ново дело на, за 9 от противниците на президента Ямин. Президента Абдула Ямин декларира извънредно положение. Проблемът е сериозен. Кризата в момента продължава. Друга ситуация, свързана с Кения, също тревожна. Както знаете, резултатите от изборите през август бяха анулирани от Върховния съд поради нередности повторното провеждане на изборите по октомври бяха бойкотирани от опозиционния лидер Аила Одинга и неговите поддръжници, защото според него наредностите от изборите през август не са били премахнати, но на 30 януари Одинга положи клетва като президент на народа в церемония, в която участваха поддръжниците му. Правителството реагира остро, като е, закри 4... Правителството реагира остро, като закри 4 телевизионни станции. Междувременно 4 четирите телевизионни станции отново започнаха работа. Поради всички тези събития, ареста на поддръжниците на опозицията, закриването на телевизионните станции и е, съдебните заповеди, срещу които имаше съпротива. Някои се, има хора, които се притесняват, е, че е, Кения бавно се превръща в полицейска държава. На 1 февруари Службата за външна дейност излезе декларация, в която призовава всички да спазват Конституцията и върховенство на закона. И така трябва да приемем протокол от заседанието от 20 23 ноември. Ако няма възражение, ще се протокол ще да заприят. Първа точка от дневния ред е информация за а, мисията в Саудитска Арабия. Делегация В делегацията влизаха Ларс Адактусон, Холцер, Бесера. Ръководител на делегацията беше Кристиян Преда. Веднага му давам думата, за да ни представи информация за това, което е констатирала мисията. Благодаря, господин председател. Мисията беше организирана в края на октомври, 29 и 31 октомври. Правим отчета сега, защото нямаше възможност да го направим по-рано. За пръв път е, под комисията по правата на човека посещава държава като Саудитска Аравия. За останалите две посещения, за които ще говорим, бяха също първи посещения от страна на подкомисията в е, Судан и в е, Иран. В Саудитска Арабия ние отидохме с а, делегацията за връзки с Арабския полуостров. Почувствахме се в а, даден момент а, като депутати от а, втора категория. Не бяхме прияти така както е подобаващо да бъдат приемани представители на делегацията за връзки с Арабския полуостров ДАРП. и не бива да бъдем държани на страна, когато се провежда среща с министрите на външните работи. Саудитската страна ни прие, но имаше известно, известна сдържаност спрямо нашата делегация. Искам да изразя също съжалението си, че Бахрейн отказа да приеме нашата делегация. Ние искахме да посетим първоначално Саудитска Арабия и Бахрейн, но Бахрейн отказа да издаде визи. Това е политическия контекст. Но след като вече бяхме в страната, след като беше разрешен въпроса за статута, Делегацията на Европейския съюз ни помогна много. Целият екип ни помогнаха да проведем срещи, които бяха интересни и важни. Бяхме прияти от външния министър, с министъра на транспорта, с министъра на културата и пропагандата, на информацията, с заместник министър на правосъдието имахме среща. Срещнахме се и с Комисията по правата на човека, както и с Асоциацията за правата на човека. Тази асоциация е нещо като академичната страна, близка до режима, те обясниха, че серията е в основата на всички декларации, свързани с правата на човека. Беше отдадена такава значимост на шарията. Имаше диалог с Комисията по правата на човека, но тя беше, този диалог беше много труден. Ние, разбира се, споделихме всички наши притеснения, свързана с смъртното наказание, с а, а, положението на жените и на журналистите, на мигрантите. важен въпрос, не само по време на разговорите с Комисията по правата на човека, беше за ситуацията с Бадауи и трябваше да посетим а, а, затвора, където се намира той, но това беше отказано. Това е неприемливо. Но всички, които са запознати с саудитският режим, едва ли са изненадани от този факт. Ние се опитахме да получим информация за здравословното му състояние. И първоначално ни бях казали, че не са запознати с това, но <clears throat> постепенно стана ясно, че според информацията, с която разполагат, се чувства добре. Ние поставихме въпрос за това дали може да бъде освободен и ни беше казано, че той е в списъка на лицата, а, които могат а, да бъдат помилвани от краля. Разбира се, без да дават никакви гаранции. За съжаление, тази информация не беше проявен интерес от страна на журналистите. Не трябва да се спекулира. Имахме, имахме и други притеснения, не само за Бадауи. И други лица, които са арестувани или осъдени и никога не успяхме да получим подробна информация за отделните дела. Беше невъзможно да се разискват тези въпроси. Въпреки това имахме възможността да се срещнем с някои жени активистки. Като в сградата на делегацията на Европейския съюз. Ние положихме всички усилия, за да не застрашаваме тези лица, като се има предвид, че режимът е много строг. Общо казано, неравенството между а, мъжете и жените не беше тема, която беше възприята от нашите а, събеседници. Делата, свързани с четирима правозащитници, бяха а, обсъждани с представители на гражданското общество, но, както вече казах, не получихме информация от страна на властите. Относно връз... а, срещата ни с министра на културата и информацията. Той ни обясни, че Саудитска Арабия ще задели много средства, за да представи в положителна светлина режима. Ще бъдат заделени средства за големи а, медии за противодействие на антисаудитската пропаганда. Може да си я представите също и разговорите, които водехме с министъра на външните работи, който посоча, че Иран е съществен проблем за тях – но когато посетихме Иран, чухме, че този конфликт между иранската и саудитска страна доминира ситуацията в този регион. Това беше накратко за посещението ни в Саудитска Арабия. Тоест нямаше много ангажимент, имаше доста твърда позиция, непроменлива позиция от страна на режима. Това е с което се сблъскахме. Благодаря. Йозеф има думата. Благодаря ви. Аз няма да навлизам в подробности, тъй като Кристиян вече каза в резюме какво беше положението. Има обаче млади хора в структурата на режима, които говорят на по-различен език и които се опитват да представят нещата по по-различен начин и са в позиция, която по-близка до нашата. със външния министър можеше да се започнат разговори, можем да се ангажираме, тъй като а, това са хора, които не ни отхвърлят като хора, които имат предубеждения, както гледат на нас някои от по-старите членове на режима. Аз съм притеснена относно положението на жените. Разбира се, има много смели жени в Саудитска Арабия, които се намират в застрашена ситуация, но въпреки това имат блогове, въпреки че се поставят в доста голям риск, под доста голям риск. Мисля, че ние трябва да продължим диалога с Саудитска Арабия. Не става дума, че ще приемаме положението в Саудитска Арабия, но трябва да държим вратата отворена, за да можем да разговаряме поне с някои от тези по-напредничеви млади хора вратата трябва да остане отворена. От 4, 4 месеца не сме чули нищо за бадали. Не зная дали това е нещо негативно или не. Yes, I'd like to ask my... Искам да попитам колегата Преда дали можа постави въпроса за едностранната блокада на Катар, тъй като това, това буди сериозни безпокойства. Има разделение на семействата, на бизнеса, хората не могат да пътуват през границата. Саудитска Арабия също изисква закриването на Алджари, Джазира. Това не е приемливо. Европейският парламент вярва в свободата на словото и на свободата на медиите и подобно искане е неприемливо. Освен това, арестуването на хора спирането на пътуванията а, и а, разделянето на, на семействата. Това са въпроси, които бих искала да получа, на които исках да получа отговори. Кристиян, за отговор. Благодаря за поставените въпроси. Въпросът а, за конфликта между Саудитска Аравия и Катар беше поставен този въпрос многократно. Саудитската страна счита, че Катар трябва да направи избор и че опозицията на Иран това е в лагера на сунитите и основните притеснения на саудитската страна са свързани с напрежението с Иран и трябва да кажем, че Катар трябва да направи своя избор в полза на сунитския лагер. Освен това, имаше и друга риторика, използвана от саудитските власти, в смисъл, че според тях кризата в отношенията с Доха са и изяснили някои въпроси в известна степен и това е имало отражение върху напрежението в региона. Точно преди пристигането на ливанският министър-председател в страната и обявяването изненадващо на неговата оставка. Според саудитската страна, тяхната интерпретация за ситуацията в Ливан и в други близки държави и противопоставянето между ираките и саудитските и натиска върху Катар е насочен към това да бъде направен съответния избор и да се намери някакво решение на конфликтите между Ливан, за Иран, Ирак, Сирия. Не останахме с впечатлението, че това, което беше изискано от... Не беше поставен въпроса за, за Доха от преди месеци. Трябваше да бъдат изяснени някои въпроси, поставени на Катар за отношенията между саудитската страна и техните съюзници. Както вече казах, ситуацията е изключително важна и саудитската страна имаше такова отношение. Изчерпахме тази точка за мисията в Саудитска Арабия. Сега ще ти дам думата, за да ни кажеш няколко думи за делегацията в Судан. Благодаря, господин председател. Делегация на нашата подкомисия посети Судан в края на миналата година. в състава на делегацията влизаха четирима депутати, а самият Йозеф Вайден Холцер от групата на социалистите, колегата Зами Димех от ЕНП, то от Малта, и полския колега Карл Карски от групата на ЕКАРЕ. Аз ще почетая три елемента. Първо, успяхме да разговаряме с колегите от парламента и по-конкретно Комисията по правата на човека. И за разлика от това, което казах за Саудитска Арабия, действително беше проявена воля за диалог, в това число и по индивидуални случаи, и да се води истински диалог с Европейския парламент. Проведахме среща с Комисията по правата на човека. Тя продължи 3 часа. Събеседниците ни бяха готови да разберат нашата гледна точка, да изразиха воля за работа с Европа, за да се изяснят някои конкретни случаи. Приятна изненада. Успяхме да създадем някои контакти. Поканихме председателя на Комисията по правата на човека да дойде в Брюксел и да обсъдим възможностите партньорството да стане реално партньорство, а не само израз на хубави думи. Срещнахме се и с с Министерството на религиозните въпроси. Е, срещнахме се с представители на църквата, на църквите в е, Судан и зададахме е, въпрос за положението на християните в Судан – и по-конкретно на разрушените църкви. В миналото сме обсъждали в парламента всички тези проблеми. От една страна, представителите на режима, по-конкретно министра по въпросите на религията, каза, че няма че разрушаването на църквите не е проява на религиозна дискриминация. Е, разрушават се не само църкви, а и джамии, каза той. Става, това било проблем на градоустройство всички, оказва се, че всички пътища на Судан минават през църквите и джамиите. Всъщност това, което ни казах църквите, беше по-различно. Срещнахме се с представители на католически и протестантски църкви в Судан – и всички те изразиха своето притеснение от положението на християните в тази страна. Имахме възможност и да се срещнем с редица правозащитници. За някои от тях сме говорили в парламента доктор Модави Ибрахим. Имаше и други правозащитници на среща организирана от посланника и ръководителя на делегацията на Европейския съюз в Хартум. И аз и моите колеги казахме, че възнамеряваме да повдигнем проблемите на лицата лишени от свобода. Искаме да, ще искам да, да получим е, пояснения. Също така е, настояваме за освобождаване на затворниците. Надяваме се, че посланието е било разбрано. Успяхме да посетим няколко проекта, по-конкретно за деца с увреждания и медицински център за деца близо до лагера Майо, където живеят 3000 беженци И също така посетихме затвор – в, Ом, в Омдурман. Това е затвор за жени. Също така разговаряхме с представителите на медицински център за психично здраве, който предлага психосоциални услуги в университета. Някои от проектите се финансират от Европейския съюз. Видяхме на място колко е трудна ситуацията на децата и по-конкретно децата с увреждания, но също така видяхме и усилията, които полагат организациите, по-конкретно италианските организации – за тези приемни центрове за деца, за медицинските центрове и така нататък. Освен това, ни беше позволено да посетим един затвор. специал pour améliorer les conditions de ces femmes. Разговаряхме за възможността да се подобрят условията жените в тези, настанени в тези затвори. И най-сетне искам да кажа, че министра на външните работи Брахим Омандун разговаря с нас за ситуацията в региона. Разговаряхме за сигурността в региона и също така разговаряхме за правата с акцент върху значението, което ние отдаваме на правата на човека в контекста на външната политика. Ето с е, няколко думи това е което искам да кажа за това посещение, проведено от 17 до 19 декември. Йозеф има думата. Но важен за нас за да можем да покажем нашата ангажираност тази държава и с многото бежанци. В, в Судан да изразяваме благодарност на посолството в Судан. И сега, още едно усилие за посещението в Иран. Много сложно посещение. Констатациите е, това посещение беше проведено от 13 до 15 февруари в сряда и четвъртък. Наприн... Но решихме след среща с посолството да приемем, че е, членовете на подкомисията да станат част от обща делегация на комисията по външни отношения. Арабия и Кувейт. Ние е, съкратихме посещението си. Посещението продължи в рамките на един цял ден и два полудни. Комисията по външни отношения. Повечето от нас са членове и на Афет. Не е разумно да се прави съвместно посещение на комисиите Афет и ДРОА, защото не можем да се съсредоточим върху проблемите на нашата комисия. С председателя на Комисията по правата на човека беше анулирана. Програмата беше много богата и интересна от гледна точка на външните отношения, но там имаше само една среща с когото можехме да разговаряме за жените и семейството. Разговаряхме с представители на а, УНИЦЕФ, на ВКБОН. Успяхме да а, научим повече за това, как управлява Иран проблема с афганските беженци. Те са около 9 300 хиляди. Много от тях са нередовни, що се отнася много ограничен. Разбира се, ние повдигнахме въпроса за правата на човека по време на различните срещи в парламента, където се срещнахме с а, председателя на комисията по един разговор малко преди това в рамките на групата за приятелство с Иран. Депутатките, разговаряхме с депутатки в иранския парламент и с тях говорихме беше двойствено. От една страна те искаха да се ангажират в диалога. Те разбират, че диалога по правата на човека е важна част. Да разгледаме подробно конкретни случаи. Например, ние много да ние повдигнахме въпроса за осъден на смърт, обвинен в шпионаж. Започнахме диалог и с други независими журналисти. Също така осъдихме ареста на жени, които водят борба за признаване на правата на жените. Зададахме въпроси, повдигнахме много конкретни въпроси за конкретни лица. Получ... Отговорите, които получихме, никак не бяха убедителни. Те бяха по-скоро обвинения от парламентаристите, които нямат разговаряхме с представители на малцинствата. Арменци, азери. Е, обсъдихме усилията на правителството да подобри положението на жените. Това беше тема на всичките ни разговори след като се именно, че по време на нашето посещение са били извършени екзекуции. Аз мисля, че това е неприемливо, защото да се говори за това как да се постави идея се, че има заедно с това екзекуция по време на нашето посещение. Това е жест, който мога по правата на човека е съществена част от бъдещите ни взаимоотношения и накрая не мога да е, на възможност да организира среща с адвокат е, на е, осъден бяха блокирани е, службите за сигурност се опитаха дори да ни да се срещнем с посланниците на държавите членки в Техеран. Това не е много приятелски. Не можем да приемем това двойствено отношение те искат нашата подкрепа по някои досиета и след това брутално и директно на... Йосиф има думата. Благодаря. Посещение в Иран, като член на тази делегацията и видях, че ситуацията, защото е положение за това получаваме толкова противоречива информация от различни хора. Бих искал да вярвам, с, с службите за сигурност са много стриктни. Няма достъп до Фейсбук, до Twitter, дори свободата на движение. Аз получих покана да присъствам на прием от нашия посланник, посланника на моята държава, но че нещата са доста сложни, има доста отрицателни неща. Така че виждаме, че ситуацията е много независимо от отправените взаимни критични бележки. Не смятам, че имало нещо. И не е ясно изобщо на къде върви тази държава. Добре. За да бъде доволен мой добър приятел, господин Панцели, ще задам въпрос. Защо ситуацията е толкова напрегната в Иран? Дали това се дължи на натиска на Судитска Арабия? Дали заради конфликта с Саудитска Арабия, дали това се дължи на някакви външни сили. Много е важно да няма напрежение в Иран, да можем да създадем добри връзки с тази държава, защото това е една много влиятелна държава в региона. Това е една много древна държава. Няма да може да се постигне стабилност в Близки изток без Иран. И задавам съвсем откровено този въпрос. Какво се е случило? че Иран участва в тези войни чрез посредник в Близкия изток, нещо, което дестабилизира целият регион. Има предвид войната в Сирия, в Йемен, цялата кампания срещу Катар и Бахрейн, цялото това съперничество. Това е много подобно на това, което наблюдавахме миналия век между Германия и Франция. Нещо, което доведе до две световни войни. Искам да знам какви са причините и дали ние в Европейския съюз можем да направим нещо, за да отслабне това напрежение. Благодаря ви. Е, е, Благодаря е нещо важно. Както вече споменах, е, ние настояхме наблегнахме на факта, че ние подкрепяме споразумението за ядрената програма на Иран. Притеснения в Иран от действията на американската страна по този въпрос. Това заедно с председателя на парламента, с бившия министр на външните работи, който сега е съветник но иранската страна имат също и някои несъгласия, свързано и с а, ползи. И докато преди споразумението е имало 6% растеж през 2000 се оказва невярно. И последните протести са свързани с економическите последствия. Ние видяхме, че имаше сериозно мобилизиране. Председателят на парламента каза, че при тях няма социални конфликти. агресивна по отношение на положението в Европа. работим заедно с Иран. Ето защо поискахме по време на всичките ни срещи на практика да бъде прието в Техеран да се установи делегация на Европейския съюз. Знаете, че ние сме предвидели Бърлен от иранската страна тази делегация на Европейският съюз би трябвало да може да бъде установена. Но иранската в това отношение. Но европейците не са тези, които могат да решат проблема с иранската банкова система. Ние се опитахме да посочим, че подновяването на отношенията с Иран трябва до консерваторите и умерените сили, въпреки че понякога е трудно да се установи точно кой има такива по-умерени виждания, кои са по-консервативните сили, защото в различни ситуации сили се размива в по-голяма степен, отколкото в Европа, което затрудняваше и разговорите ни. Българското посолство, като на страна, която е представа в голяма степен за организирането на посещението. Благодаря ви много. Благодаря. Благодаря и за предоставените отговори на зададените въпроси. Преминаваме нататък. Външната стратегия на Европейския съюз за преждевременните и насилствени бракове, следващи стъпки. Докладчик е господин Шаро Георенс. На среща на сед... проекта на всички езици. Срока за внасяне на изменения 5 е март в 16 часа. Основната цел на докладчика е да направи така, че Европейския съюз да говори с ясен глас срещу ни да се омъжват. Е, наскоро посетих проект в Янгон, Мянмар, където помагат на жертвите на трафика и принудителните бракове. Сега ще изслушаме предложенията на докладчика и след това веднага е, ще ви дам думата. Господин Георен. С е, удоволствие ви представям този доклад през декември проведохме първа размяна на мнения и аз предложих да насочим вниманието си върху основните елементи, да не повтаряме това, което вече сме направили по време на този мандат. Имаше парламентарни инициативи, имаше резолюция, която повтаря всички тези въпроси. Целта сега е да се дефинира една стратегия на Европейския съюз, за да се сложи край на нещо, което според мен е истински скандал. По-настоящем броят на ранните и принудителни бракове е към 700 милиона – това е изключително висока цифра и има тенденции към покачването им. Политическият сценарий, ако не се промени, през 2050 година може да има над 1 милиард а, жертви на това явление. Това е сценарий, ако няма промяна в политиката. Майчената смъртност при подобни рани принудителни бракове е много висока. Също почти няма семейно планиране. В тези случаи има висок риск за заразяване с полово приносими заболявания, особено хивспин. Раните и принудителни бракове също значително нарастват в случаи на въоръжени конфликти, когато жертвите остават беззащитни и не могат да се борят срещу тези, които ги насилват и ни принуждават да сключат бракове минимален на, на възраст за сключване на брака се предлага Предлага се а, това да бъде 18 години. Освен това, трябва да се обърне внимание на различните причини, водещи а, до а, принудителни ранни бракове. И въпреки, че това се възпроизвежда от поколение на поколение, трябва да има политика която а, да а, води до примахване на това явление, но а, традициите а, и а, културата е, са неща, които трудно се променят. Необходимо е да започнем да даваме отговори. Това вече се прави, но трябва да направим следващи стъпки. ние трябва да обръщаме внимание към проявата на уважение към жените като цяло и особено момичетата. Това са групи и лица, които са особено уязвими, особено в зони, където няма право или където има права, но те не се спазват. Европейският съюз има да играе важна мисия в света за борба с раните и принудителни бракове. Освен това, има такива отговорности в мултикултуралният контекст. В многостранния подход се вижда възможност за ефикасна борба срещу това явление. Но някои обръщат гръб на многостранния подход, и ние трябва да отстояваме всеобщите права, които са залегнали в системата на ООН и да работим за да запълним празнината, която се оставя, за съжаление, от наши партньори, които се отказват от многостранния подход. Държавите членки доста често не определят законна възраст за даване на съгласие за сключване на брак и за това е наложително, дори задължително, държавите членки да определят възраст година, където техния брой надвиши дори 1 милион души в една единствена страна действия в различни области – забрана на ранни и принудителни бракове във всички страни партньори, има достатъчни ресурси за борба с това явление. нези, които имат е, желание да предприемат действия, но нямат средства, трябва да получат, която е готова да приеме е, съвети на агенции, като това трябва да се настоява за спазване на определени условия а, при отпускането на официална помощ за развитие. Необходимо е да се направи всичко възможно, за да се гарантира а, добро здраве. Съм а, включил конкретни предложения. Това са целите свързани с устойчивото развитие, които споменавам в този, тази точка. И Европейския съюз ги е възприел в девета принудителни бракове, в медиите, в социалните мрежи. Трябва също да спомена, че държавите членки трябва да дават пример. По отношение на един, един голям шокиращ целта е необходимо да се извърши широко мащабна информационна кампания, дори да се поиска обявяване на Европейска година за борба с раните и принудителни бракове. Този проект за резолюция и принудителни бракове, тъй като не искам да се забравя за това, което вече е направено, гласувано, което е обсъждано в Европейския парламент и за това се концентрирам върху съществените аспекти, върху е, една по отношение на този доклад. Да дойде. Много ви благодаря, господин председател. Да. Колегата ме помогна на резолюцията за прекратяване на практиката за детските бракове. Изключително важно е непрекъснато да се оказва натиска върху всички международни субекти и държави, за да се прекратят. Така че трябва да обърнем внимание на това. Има някои липсващи елементи, на които трябва да обърнем внимание. Например, премахване на детските предишните резолюции, включително и най-последната от октомври 2017, не споменават никаква конкретна града. Посочваме като референт на граница 18 годишната възраст. Проекто текста ата срещу раните и принудителни бракове в дейността по човешките права също така в буква Т на момичета и жените и предоставянето на благоприятни възможности за тях, нещо, което ще позволи да се... Господин Кан от името на госпожа Пост. Благодаря. Господин председател, ще говоря от името на колегата. Тя много се радва, че има доклад посветен на тази тема и благодари на господин Георенс за неговата дейност, тъй като става дума за широко разпространен проблем. Става дума за грубо нарушаване на правата на детето и най-вече правата на момичетата, включително и правото на здравословен живот. Колегата предлага няколко изменения към доклада. Тя също иска да постави проблема с терминологията, особено използването на термина детски брак вместо ранен брак, тъй като детски брак се използва като термин от ООН. Също така, колегата иска да се постави повече акцент върху правата на детето, включително и включването на съответното обучение и информационни дейности и кампании във всички дейности на Европейския съюз с държавите партньори. Също така тя подчертава решаващата роля на образованието и връзката между конфликтите и увеличаването на случаето на детски принудителни бракове. Накрая госпожа Сорая Полста благодари на докладчика и изразява своята готовност да продължи работа с докладчика и докладчицата сянка. Господин Башир. Много благодаря. Както знае нашият председател, аз участвах в, в състава на делегацията в Мяма и също така, която помага на момичетата, които се върнаха от Китай, къде те са били продадени за целите на брак или принудителна дейност. Беше изключително тъжно, защото тези момичетата са били сексуално експлуатирани, а те все още са момичетата. Те продължи продадени от своите семейства, от чичовците си или дори от майките си. И коренът на проблема тук е бедността. Трябва да признае, че това се случва поради бедността и трябва да предотврати за преодоляване на проблема, особено за жените, за майките, така че те да не изпадат в такава крайна бедност. Абсолютно съм съгласен с вас. И що се отнася до образованието за момичетата в съседната държава, Бангладеш, благодарение на образованието могат сами да решат на каква възраст да раждат деца, колко деца да родят. Те имат възможност да вземат решения за това, защото са образовани. И нека да не забравяме, че образованието, обучението започва от майката. Ако имаме добре образовани майки, децата също ще бъдат добре. То трябва да бъде в центъра на нашето внимание, както и борбата с бедността. Третият аспект е, е безопасността. Много момичета могат да бъдат продадени или да се окажат в уязвима ситуация, защото семейството иска да ги защити, защото смята, че общество да е, бъде в безопасност благодарение на семейството на съпруга си. Също така, много а, момичета и техните семейства са всъщност, с тях е бил основен контакт по интернет. Например, богати китайци знаят за бедните му. Аз имам 4 деца и 7 внуци и съм много загрижен от тази проблематика. Смятам, че децата трябва да имат възможност да изживеят щастливо детството си, а не да бъдат принудително принуждавани да стъпят в брак. Благодаря ви. Сега ще чуем Искам да кажа, че срещнах през декември с господин Георен, съедно с колегата от Европейската комисия, разбира се, и ние по-внимателно ще анализираме тези аспекти и стратегията, която очерта днес господин Георенс. Когато бях тук в края на миналата година, ние говорихме за това, че Европейския съюз трябва да се бори с явлението от детски брака. Ние продължаваме да поставяме този въпрос в контекста и заявявам, че Европейския съюз смята тази практика за изключително вредоносна и сме и искаме да се преборим с нея. Трепям това, което беше казано тук за момчетата. Да, наистина не трябва да забравяме, че това явление обхваща и момчетата. Така че бихме насърчили по-нататъчен анализ на ситуацията на момчетата в доклада. Също така тези наши изявления, насочени към конкретни държави, за да посочим проблема с принудителните бракове, нещо, което за нас е предмет на сериозна загрешеност. Смятам, че имаме добра възможност да продължим да повишаваме информираността за това, за това явление. Благодаря ви. Благодаря за пресичане на това явление. Смятам, че подкрепяме програмата на УНИЦЕФ и Фонда на ОНЕ за населението, който предвижда край на ранните и принудителни бракове в 12 страни. Ще споделя с вас първите резултати, които очакваме благодарение на програмата. Е, успяхме да помогнем на 700 и 40 момичета бяха предвидени дейности от образователно естество за момичета. 1,6 милиона души и момчета, и момичета, е, религиозни лидери, общностни лидери бяха включени в е, програмата. Целта е да се промени отношението към момичетата и да се сложи край на ранните и принудителни бракове. В 7-12 страни разработихме програми за край и планове за действие, като беше отделен конкретен бюджет е, и механизъм за осведомяване. 770 училища и доставчици на услуги бяха включени, за да се осигури достъп до образование и здравеопазване като се отделя специално внимание на специфичните потребности на момичетата. Става дума за дългосрочна дейност. Ние продължаваме да участваме чрез Инициативи като Spotlife, насочени срещу насилието срещу момичета. В Африка поставяме акцент в дейностите си на борбата срещу ранните принудителни бракове. За доклада ще повдигна два въпроса. Обвързаността на помощта и техническата помощ с браковите. Правата на човека са критерии, с които се обвързва предоставянето на помощ от Европейския съюз. Трудно е да се обсъди възможността за подобна мярка. И на второ място кампания за осведомяване Неколкократно сме водили подобни кампании службата за външна дейност. Основната трудност е измерването на резултатите от подобна дейност. Ако се вземе решение тази дейност да продължи, трябва да се помисли как да се измери ефективността на тези дейности. Благодаря. Благодаря. Господин Георенс, имате думата. Благодаря. Искам да благодаря на всички колеги от НЕП, СНД, ИСР. Имаше критики от НЕП и от комисията да се включат и момчетата. Някои предложения, някои критики. които аз ще засегна. А, определение на срок за въвеждането, мисля, че е а, добре да е, има яснота, защото правото изисква такава ясност. Той допринася за по-добро разбирателство и за анализ от страна на държавите членки и от страните партньорки да се предприемат мерки споменаха за възможността за включването на изисквания при нас. Ние трябва да даваме пример. Не можем да не го правим ние, да го предлагаме за държави, да има някои отрицателни въздействия. И тези условия трябва да се налагат Така че ние трябва да работим чрез тези условия робство. Беше споменато също и, за гениталното усъкътяване на жени. На права на човешки права и за това искаме да има скъсване с миналото. Има кодифициране на правата на човека, налагайки условия ние се позоваваме на този начин ще се даде възможност и на комисията и на СВД да се запознаят по-добра степен. Искам да кажа, че ако можем да разрешим този проблем, ще сме разрешили близо 50 обсъждане на теми, свързани с външните отношения на Съюза. И то сега, когато президента на начин, без да разводняваме и разпиляваме средства навсякъде по света, има някои твърди убеждения в това отношение и ще се боря с зъби и ногти. Пускаме Срока за внасяне на изменения 5 е март 16 часа. След това ще ги разгледаме на Към отчет на мисля.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 Bene. Добре. Едно малко парченце от ситуацията на границата с Бангладеш, мисията в Мянмар. Лая Сурая Пост, Вайден Холцер, господин Башир и Барбара Лох Билер. Имаше и членове на Фет Йо Лайнен, също така Дейв Мартин от Инта и Марк Тарабела. Първи останахме три дни в Миянмар. Нашето впечатление след пет дни е, че Миян Мар се намира в процес на преход към демокрация. Тяхното общество, те в момента те са жертва на дискриминация. Също въжи и за други групи. В Бангладеш по време на първия ден отидахме в лагер с, с международни организации, Международната организация за миграцията. Министра на външните работа ни посети по време на част. Видяхме реалната ситуация на беженците. Там живеят 1 милион души в Беженския поток продължава, макар и да не се увеличава. Посетихме лагера за новопристигнали също представиха ни проблемите, свързани с непридружени. Има много жени жертви на изнасилване. След две седмици ще започнат мусуните, които ще изложат голям бра беженци на опасност. По време на срещата с министъра Бангладеш, там е организиран огромен лагер. Бангладеш трябва да признае международното право за правата на беженците, също така да се, трябва да се намерят нови обекти, остров, който е от а, преди десетина години и то едва ли е идеалното място за настаняване на беженците. В Янгон делегацията се срещна с представители на гражданското общество, сред тях и трябва да благодарим за това, чули улесни нашата задача. Срещнахме се и с други посланници на държави членки на Европейския съюз. Срещнахме се с религиозни лидери от четирите основни религии будисти, мисиомани, християни и хинду, режите и възстановяване на жертви на трафика. На последния ден посетихме Найпитал, столицата на Миямар, където се намиши. Срещнахме с министъра на службата на ството и има разделение между цивилните и военни лица и също така у нези, които смятат, че политиката на реформи трябва да продължи, а други, по-консервативни, смятат, че не трябва нищо да се променя. Евентуални заключения от а, тази дискусия трябва да продължи за политиката на реформи за постигане на демократично развитие, основано на зачитането на основните права и свободи. Това е важно в контекста на предстоящите заключения от Съюза. Диалогът между Съюза и Мямар по права и Съюза правата на човека Ставрос Ламбринидис. Ние поставяме акцент върху различни въпроси. Първо да продължи изпълнението на годишния доклад, на, на доклада АНАН и ефективното наблюдение на ситуацията с правата на човека в страната, както Ян Мари Бангладеш поискахме изменение на закона от 1982 година за гражданството, за да се реши проблема за лицата без държава и гражданство и най-сетне искаме създаване на анкетна комисия. La risposta è stata negativa, ma noi insistiamo. Abbiamo visto... nella Нещата на рухингите. Е, съвета на очерт Подчертах се необходимостта от е схематично представяне на заключенията. А, можем да изслушаме онези, които участваха в тази мисия. Започваме с господин Целя. Много благодаря, господин председател. Господин Панцели, ни предостави много подробен отчет за посещението в Бангладеш и Мянмар. Единственото допълнение от нас е, че също така знаем, че те са над 6 месеца, много от тях в Кокс Базар, Бангладеш и знаем, че връщането им се подкрепя ние сами се убедихме в това колко е сложна ситуацията им. Например, има недостиг на питейна вода, всъщност ние дори не разбрахме, че наоколо е имало някога гора, защото просто всичките дървета са били изсечени, за да може да се построят, да се построят някакви пичане. Започна ерозията на почвата. И предвид това и предстоящия сезон на мусоните, ситуацията ще се осложни още повече. Просто не знам дали тези хора ще могат да продължат да живеят в руинжа традиционно са селски стопани и рибари. И те имат проблеми с това, че не могат да се хранят по обичайния си начин. Да се намери и заетост за някои от бежанците, например като рибари. Това от една страна, както вече беше казано, международната хуманитарна помощ е от голямо значение. Същевременно, че в дългосрочен план държавата няма да може да изхрани и да осигури необходимите условия за предвид различията в културите и традициите, но те не бяха много положително настроени и не бяха много оптимистично настроени. Ставаше дума за масови убийства на Руинджа. Hier auch noch äh, äh im Land selbst и е, дори изцяло се опровергаваха официално подобни твърдения. В самата държава много трябва да се направи, но така или иначе трябва бежанците да бъдат върнати. Но и зато много обещаваща. В Бангладеш се намира в момента най-големия бежански лагер в света. И трябва да обмислим каква е отговорността на търпим подобна ситуация. Също така стои въпросът с терористичната дейност в щата Ракин. Това също така е сериозен проблем и за нас и полицейските сили в щата Ракин също така са подпомагали тези терористични групировки. Мисля, че трябва този проблем да се разглежда в контекста на сегашната ситуация. Има заплаха и за регионалната стабилност от това. Благодаря, господин Башир. Много, много благодаря, господин председател. Наистина, вие блестящо ръководихте тази делегация и колегата също така добави много подробности. За съжаление, не можах да се присъединя към вас в Бангладеш. И... Ситуацията в Мянма по време на нашето посещение бяха разочарован, че не можахме да посетим столицата на провинция Ракин защото исках да се срещна с хората в Ракин, да чуя как стоят нещата там от тях, особено от представителите на малцинството Руинджа. И, всъщност нямахме реален диалог и сам Сучи. Те беше по-скоро като лекция. Ние не искахме да слушаме лекции, ние искахме да обменим мнения, но това не се случи. Срещата ни с гражданското общество и неправителствените организации предизвика моята сериозна загриженост, защото видяхме, че има много предразсъдъци. Особено от 1982 година, извинете. И мисля, че е необходимо да се водят разяснителни кампании и сред мълцинството Ринджа и сред хората от мнозинството. Предвид това, което се случва от 1982 година насам и особено от миналата година. Аз самият съм много категоричен поддръжник на демокрацията, но трябва да сме много внимателни, когато подкрепяме прехода към демокрация. Най-голям тъст най-голямата демократична държава в света, Индия, не винаги изпълнява принципите на правовата държава. И има също така и практика на апартеид. Е, например, в Израел, на западния бряг на река Йордан. И не трябва да забравяме, че в Мянма е имало геноцид и етническа чистка. Върховенството на закона и човешките права са в основата на демокрацията. Не може да има демокрация, ако не се спазват тези основни принципи на демокрацията. Смятам, че трябва да помним, че през декември гласувахме тук в Европейския парламент резолюция и там поискахме да се проведе международна среща на върха. Смятам, че това е много важно. И а, за това аз ще смятам, че е много важно, че ще има скоро среща между Борис Джонсън, министър на външните работи на Обединеното кралство и uh, uh, и неговият колега, и мисля, че господин Панцер, ви бихте могли да се срещнете с госпожа Могерини, за да може нейната служба да организира такава среща на върха с участ на Европейския съюз и ОНЕ, защото аз съм убеден, че тази двустранна спогодба между Мянма и Бангладеш е вече третата двустранна спогодба, след като двете предишни се провалиха. И се опасявам, че и тази трета спогодба ще се провали. И вие, господин Панцери, много мъдро казахте, че вие приветствате това двустранно споразумение. Вие казахте това, когато напускахме Мянма, но трябва връщането на бежанците от Ренча трябва да се извършва при наблюдение от страна на Върховния комисариат на ОНЕ за бежанците. И трябва да може да се върнат рейнджа, трябва да им се осигури защита. В Руинджа има лагери с капацитет едва за 30 хиляди бежанци, докато в Бангладеш се намират над един, почти 1 милион, т.е. ще останат 700 хиляди. Е, видяхме и изображения, снимки на булдозери, които рушат е, цели стопанства, цели ферми. Е, дори и дърветата се изкореняват с булдозери, така че хората дори няма да знаят къде точно са живеели преди, къде са били техните стопанства. Има само строителни отпадъци в момента там. И и разбира се, хората, за да могат да осъществяват селскостопанска дейност, трябва да разчистят всички тези отломки. В заключителното ви изявление, господин Панцери, в Мянма, вие правилно поискахте да бъде изменен закона за гражданството от 1982 година, обаче нищо такова не се случва. И докато е в действие този закон, роинджа, дори да се върнат, няма да има достъп до работа, децата няма да могат да ходят на училище, те няма да имат възможност да обработват земята, да продават своите продукти, те просто и от тях се очаква, че те ще живеят в лагери. Мисля, че следва да се срещнете с госпожа Могерини, да поискате да се организира тази международна среща на върха. Също така смятам, че трябва да имаме целенасочени санкции срещу военния режим. Хората, които са извършили престъпление, ние можем възоснова на свидетелства да посочим кои точно военни поделения са извършили престъпления, трябва да поискаме да бъдат замразени активите на тези хора, изнесени, например, в Сингапур, трябва да окажем влияние върху Сингапур, да бъдат замразени тези активи. Германия вече го направи това и още две държави, така че трябва да стремим към това замразяване на активите и тяхното иземване. И трябва да не се разрешава пътуването на тези хора извън Бангладеш. Едва по този начин ще завим ясно, че през 21 век не трябва да се допуска геноцид, етническа чистка и ако някой го направи, ще има много сериозни санкции. Ние смятахме в края на Втора световна война, че Холокоста вече е последно то последния геноцид, който е случи, но ние видяхме геноцида в Руанда, преди това е в Босна и Херцеговина и сега виждаме пред очите ни какво случва в Мянма. Децата ни ще попитат какво правихме ние, когато това се случваше. И ние ще носим отговорност, но се надявам, че ще можем да им кажем, да, ние направихме промяна към по-добро. Благодаря ви.